Уважаеми колеги, откривам пленарното заседание. Обявявам възобновяване на заседанието, прекъснато на 17 февруари. Протоколът от предишното заседание е раздаден. Има ли забележки? Няма. Протокола се приема. Искам да ви представя три съобщения. Писмената декларация 18-20-10 е получила необходимият брой подписи, следователно тя, се, тя е текст прият от Европейския парламент. Декларацията е свързана с едностранното възобновяване на визовите изисквания от страна на Канада спрямо чешки граждани. Европейският парламент призовава съвета да предприеме незабавни стъпки пред Канада, за да се сложи край на визовия режим за чешки граждани. Ние сме солидарни с чешките граждани, които трябва да имат възможността да влизат в Канада без визи, наравно с всички останали граждани на Европейския съюз. Декларация номер 2 на 11 март за, сети, за седми път ще отбележим Международния ден на грешките на тероризма. На този ден през 2004 година при атентатите в Мадрид загинаха близо 200 души. 16 месеца по-късно в Лондон загинах 52 души. Тероризмът няма оправдание. Терористичните нападения няма да отслабят духа на европейската демокрация. Трето съобщение. Получихме информация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 приложена е една и съща процедура спрямо датите за 2012-2013 година. Следващо съобщение. Господата Джо Хигинс и Алан Кели ме информираха в писмен вид за изтичането им на мандата като депутати в Европейския парламент след избирането им за депутати в Ирландския парламент. Европейския парламент приема тази информация в съответствие с член 7, параграф алинея 2 на акта за избиране на депутати от Европейския парламент и член 4 алинея, параграф 4 и 2 алинея на регламента обявява свободни двете места. В сряда Председателят на съвета и аз ще подпишем четири акта с, в съответствие с член 74 от регламента на парламента. Те ще бъдат публикувани в протокола на заседанието. Става дума за четири законодателни акта, чието наименования ще бъдат вписани в протокола. Сега преминаваме към дневния ред за тази седмица. Окончателният вариант на дневния ред беше прият от председателския съвет в съответствие с член 173 на регламента. Разполагате с проект от дневния ред. Сега ние ще определим дневния ред ден по ден. За понеделник не се предвиждат никакви промени. Искам да ви обърна внимание върху предложени промени за вторник – Комисията по правни въпроси е приела доклад на господин Сперони за свалянето на имунитета на господин Елмар Брок. В съответствие с споразумение с политическите групи член 138, този доклад ще бъде включен в програмата за гласуване утре. Това е обичайната процедура в съответствие с член 138. 138 на правилника на парламента. Във вторник и сряда не са поступили предложения за промени в дневния ред, следователно можем да приемем дневния ред за прият и можем да преминем към първия доклад. Автор на доклада е нашата колега Ани Подимата с наименование новаторско финансиране на световно и европейско равнище. Господин Оди, заповядайте, имате думата. Искам да се изкажа възоснова на 6.16 от договора за Европейския съюз тази седмица по инициатива на господин Саркози, който проявява чувството си за Европейска общност, предлага на заседание